Um, so, um, let's, uh, let's... Нека да започнем, да не губим време. Първата точка по дневния ред е отчета за посещението на делегацията на АФЕД в Анкара, Турция, миналата седмица, 16-18 март. И сега давам думата първо на господин Преда, след това на Кати Глини. Заповядайте, господин Преда, имате думата. Три е, теми подобни имаме е, за по-малко от час. Значи около 20 минути или даже по-малко от 20 минути на всяка една от темите. Благодаря безкрайно, господин председател. Няколко бързи бележки ще направя за посещението на нашата делегация от Комисията по външни работи. Тя бе водена от председателя на комисията господин Елмар Брок, който в момента отсъства и ме помоли. Оратора прекъсва. Коментари извън микрофон. Does it work? Do you have the translation? Okay? Do you have the translation? Sorry. Sorry, Mr. Извинете, господин Преда. Всичко наред ли е сега? В делегацията бяха включени членове от четирте най-големи политически групи от парламента, ЕНП, социалистите, консерваторите и либералите. Като цяло 8 души. Неджми Али от либералите, Амиад Башир от консерваторите, е, социалистите Лопеса Агилари и Кати Пири. Напомням, че тя ни е докладчик от парламента за Турция и за НП, аз и господин Брок. Също госпожа Зомер беше в състава на де, делегацията и господин Кефалояни. Първията е, е докладчик в сянка, а втория е председател на смесената интерпарламентарна комисия. Какви срещи бяхме, бяха проведени? Проведени вторник и сряда, доста плътна програма имахме. Имахме срещи от една страна с е, неколци на министри, на економиката, на правосъдието, за европейските въпроси, естествено. Той и главен преговарящ. После бяхме приети от министър-председателя Дафуглу и от президента Ердоган. И трето, проведохме срещи с представители на парламентарно представените политически партии. Естествено, е, имахме възможност имахме възможност от е, височината на факта, че сме представители на Европейския е, парламент, е, да се срещнем с журналисти, с представители на академичните среди. И някои представители на политически партии. Мога да ви кажа, че проведохме много-много оживен дебат. Какво разгледахме като въпроси? Набързо ще ги изброя. Кои, какви теми засегнахме? Първо, е, главите по преговорите. Изразихме своето становище за това как се развиват преговорите и с е, нашите събеседници от Турция обсъдихме възможността да се отворят и други глави. Бяха посочени някои от тях, например 23-24 и глава 34 за външни работи и сигурност. Втория момент от дискусиите, много интересен, бяха преговорите за Атлантическо партньорство и инвестиции. От Турция бяха изразени известни недоволства от това, че няма достатъчно информация за това как се развиват преговорите. На другия ден с е, нееднократно с нашите събеседници, било то министри или представители на политическите партии, повдигнахме темата за митническия съюз че там може да се търсят подобрения. Трето, изключително важно, енергетиката. Там се говори за провала на Набуко, което много-много натъжи Турция и също отношенията с партньорите между, от Централна Азия и Европа. Има е, подадена нота за намерение от турското правителство да работят с нас по тази тематика. Четвърто, отношенията с Армения. Както знаете, настоящата година е специална за отбелязване на и на отношенията между Турция и Армения и за възпоминания на арменския народ – и се опитахме по най-добър начин да повдигнем тази тема и на европейско ниво и да я представиме пред турските власти, а и арменските. Смятаме, че през април ще можем да прокараме едно отговорно, достойно отношение към толкова чувствителното досие. Пето, отношенията с Русия и становищата по отношение на санкциите. Някои от турските ни събеседници така изказаха мнение, че биха предпочели да бъдат консултирани предварително, преди да се вземе решение за санкции срещу Русия. Шесто, Кипър доста се обсъжда в нашия парламент тази тема и не е необходимо да ви е, представям е, позицията на нашите различни политически групи и позицията на Анкара. Бързо по другите досиета, свързани с функциониране на политическия режим в Турция, той е, съществува в нашия обмен като перспектива за взаимоотношения – Там се обсъжда и въпроса как точно да е, общуваме. Специален момент, който бе повдигнат, бе въпроса за изборите и огромната е, разлика, е, много, огромния прак за влизане в парламента, най-големия в съвета на Европа 10%. После положението на кюрдите, тяхното представителство в е, страната. Както знаете, турската партия Кюрдската партия, извинете, иска да е, излезе на изборите като отделна партия. С а, е, аргумента, че техния а, председател, е, техният представител на президентските избори е, е, е спечели около 9% от гласовете, което означава, че рискува да не може да влезе в парламента. И накрая, но съвсем не е най-мало важно, засегнахме въпроса на, за свободата на пресата и на изявленията. Коментирахме а, около затварянето на 67 хиляди интернет сайта и с журналистите и с политиците коментирахме този въпрос с много-много оживен дебат за свободата на словото и статута на журналистите в Турция. Това е и с това така се обръщам към колегите Следващия месец ще гласуваме а, и а, доклада на нашата колежка. А, госпожа Пири, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия колега. Няма да повтарям това, което вече бе засегнато в неговата информация, но ще се спра на някои от по-важните от моя гледна точка въпроси много важно за всички нас от Европейския парламент е свързано са всички въпроси свързани с правата на човека, свободата на словото. Ние имаме една резолюция, прията през декември миналата година. Миналата седмица в Турция Стана дума и за това, че имаме един пакет, свързан с сигурността. Е, повечето от разпоредбите, е, свързани с Турция, вече са в общи линии договорени. Е, важно е във всеки случай с този пакет със сигурност да се отбележи следното, че доста правомощия се дават на полицията и изобщо на органите за сигурност. През последните пет години винаги е, сме вземали една конструктивна позиция в рамките и на делегацията Европейски съюз Турция. Е, говорили сме за това, че е необходим един много по-интенсивен диалог по въпросите, свързани с правата на човека е, за, във връзка с отварянето на главите 23 и 24. Естествено, по-структуриран трябва да бъде диалог на високо равнище Турция, Европейския съюз, като имаме предвид какво се случва в Южна Турция, в е, е, Сирия, ние се нуждаем от един много по-добре структуриран е, диалог на високо равнище във връзка с въпроси на външната политика. Също се отнася и до економиката. Дали е добре структуриран диалога по отношение на економическите въпроси? миналата година на Екофин Турция, както и всички други кандидати, получи около 10 минути, за да представи своите виждания. Аз, когато казвам един по-добре структуриран диалог имам предвид е, нещо повече, като имаме предвид и това, че 70% от инвестициите в Турция са всъщност от Европейския съюз. От страна на е, Турция е, се е, посочи колко важно е, е споразумението ТИТИП. Е, то ще се отрази съществено на е, турската економика. Говорихме и за енергийни въпроси, за визови въпроси. Европейския съюз признава, че независимо от това, че за някои от нас нещата се развиват по-бавно, е важно да се е, дадат повече права на кюрдите и е, процесът вече е, е започнал. Е, ХДП, е, Кюртската партия, на 7 е, юни по време на изборите се представи не зле, но не можа да прескочи бариерата. Тогава имаше немалко спекулации още по време на предизборната кампания. Е, в тази връзка. Е, господин Демиртош е, спомена, че независимо от всичко те ще подкрепят АКП във връзка с желанието за конституционна реформа, която да доведе до успокоение и до умиротворяване на ситуацията в страната. Често тук в Европейския съюз е, говорим за хуманитарната помощ, която се предоставя от Турция е, за беженците от Сирия около 2 е, милиарда. Приносът на Турция в това отношение действително трябва да се оцени високо. Нашите така, тревоги са свързани най-вече с цялостното развитие в страната във връзка с сигурността и с правата на човека. Но естествено тревоги има и от страна на Турция, най-вече по отношение на забавянето на преговорите, които продължават много дълго вече. Е, е, имаше и резолюция във връзка с е, Армения. Ние ще я гласуваме, поне такива са плановете през следващата сесия. Турската страна изрази сериозни опасения и във връзка с състоянието на турската общност, която живее в различни държави, членки на Европейския съюз, за така, евентуални прояви на дискриминация и е, тези въпроси също бяха предмет на разговорите, но в общи линии е, може да се каже, че говорихме за тур, европейско-турските отношения и е, се спряхме на е, подобрението им. Господин Танок, благодаря. Искам да попитам дали колегите, които бяха в Анкара, могат да ми отговорят на няколко въпроса, които сега ще задам. Едно от много чудващите неща и в международен план е как какво е споразумението между Анкара и Ислямска държава, ИДИО, след е, освобождаването на турските дипломати? И е, когато турските въоръжени сили освободиха а, турския дипломат в Кобани, те са минали през територията на ИДИЛ без да се произведе нито един изстрел. Много ми е интересно как е било договорено това, защото в края на краищата Турция е важен партньор за националната сигурност по принцип. После, повдигнали се въпроса за изключителната економическа зона и позицията на Турция по отношение на Кипър и въпроса за използване на залежите в е, води там. Руша, Русия не съм изненадан, че е, Турция не иска да подпише санкциите. Ердоган и Путин в момента са много близки, имат еднакви мнения за демокрацията, свободата на словото и човешките права. И винаги се изненадвам, че е, Турция е, се придържа към така, договореностите си с Азербайджан по отношение на границата с Армения, но сега с татарите не поддържа такива отношения, когато става дума за Крим. Някои татари дори са е, изгонени от страната. В навечерието на арменския геноцид аз съм част от екипа, който организира възпоменателните мероприятия в Обединеното кралство. Та, а, каква е разликата? Защо те се отнасят по този начин е, към Армения, а пък е, пренебрегват тартарите? И също статута на ПКК с кюрдите. Е, кюрдите в края на кращата най-смело се бият с идил и ми е интересно дали Турците се безпокоят от е, факта, че ПКК може да излезе извън е, прага на изборния резултат. Да, един от това е госпожа Луначек. Единият въпрос, който исках да повдигна е идио. И второ, срещнахте ли се, ако сте го казали, не съм чула, извинявам се, Срещнахте ли се с асоциации на журналисти и женски организации, защото за мен е, в съвременна Турция това е една от основните заплати. Начина по който Ердоган говори за жените, за семейството и така нататък. А също и ограничението за свободите на медиите и журналистите. Mr. Van Ballen, please. Thank you. On the name of ALDE, I would like to know a little bit more... От името на АЛДЕ бих искал да задам един въпрос. Как е, е, според вас се отнасят е, представителите на Турция към Европейския съюз и отношенията с Европейския съюз? Като че ли вече няма така истински голям интерес към присъединяване към Европейския съюз. Във всеки случай, като че ли има някакво отрезвяване от това, че преговорите се позабавиха и не изпълниха очакванията хората. Да, имаше е, доста е, въпроси, така че аз ще ви помоля да отговорите на въпросите, господин Прета. А, вие ще започнете, а пък след това може би някой друг ще продължи. Благодаря. Благодаря. Ще започна с въпросите на госпожа Луна Чек. Политическата Вашата политическа група не беше представена, но либералите и консерваторите могат да представят повече подробности, защото те участваха в съответните срещи. А що се отнася до това дали сме се срещнали с, с асоциации за жените, не, в нашата програма, за съжаление, нямаше предвидена такава среща. А, също така не успяхме да се срещнем с главния омбудсман. Имаше насрочена програма, но просто а, е, не можахме да я изпълним, нищо политическо нямаше. Но въпросът за жените бе повдиган във всички срещи с политическите партии и също в е, е, толкова оживения диалог. Никога не съм бил свидетел на подобно нещо в е, зала, в която се намират едновременно журналисти и политици. Имаше много, много обвинения от страна на журналистите е, за нарушаване на свободата на е, изказванията. Също се повдигна въпроса за АКП. Е, журналистите. От друга страна, правителствените представители казаха, че свободата е пълна, че няма никакви проблеми. Но на нас ни бяха цитирани и цифри и е, другите политически партии, представени в парламента, не АКП, е, считаха, че е, въпросът е много чувствителен. На въпроса на Ван Бален, ако мога да кажа, че той е действително изключително деликатен. Тонът на нашите са партньори е, беше много положителен. Те всички се позоваха на проучванията на обще, обществено мнение, което показват за голяма изненада много съществена подкрепа за е, диалога, е, за диалог с Европейския съюз също, както казах от начало, обсъдихме какви са евентуално главите, които могат да бъдат отворени. Коментира се, че трябва да бъдат отворени някои глави. А що се отнася до въпроса на господин Танок, всички тези въпроси за ПКК, за ИДИЛ, е, за конфликтите в е, изключителната економическа зона бяха поставени – и е, вашите колеги, които присъстваха там, могат да ви дадат подробности. Е, естествено, че ние сме заемали позициите, формулирани в трите резолюции на парламента от началото на нашия мандат. 2000... Е, до сега сме приели две резолюции за Турция от това е между 9 и, между 9 и 14. От 15 е, насам вече 3 сме приели, така че а, е, има какво да формулираме като позиция. Госпожа Кати Пири ще има какво да добави. Заповядайте, госпожо Пири. Благодаря ви. За Кипър и е, економическата зона, изключителната економическа зона, да. Е, веднага след е, нашето двудневно заседание на съвместния комитет, е, ние всъщност е, е, поставихме тези въпроси и в рамките на посещението на делегацията. Бихме искали всъщност, е, може би, е, Кипър да се върне на масата на преговорите. Е, през април ще има нов текст, който ще бъде подготвен от Турция. Мисля, че на 6 или 7 април се очаква да бъде готов вече този текст. Така че той ще бъде предоставен вече и на компаниите, които извършват е, е, проучванията там в южната част на Кипър. Ето това бяха въпросите, на които се спряхме. Е, естествено, въпросите свързани с Русия са важни, когато обсъждаме с когото и да било външно-политически въпроси. Съгласна съм с вас, че като че ли Турция е по-активна вече в подкрепата, която декларира към Европейския съюз. Малко преди това Ердоган бе на посещение в Украина и Що се отнася до Крим, изявленията бяха съвсем ясни, както и по отношение на източна Украина и суверенността на, суверенитета на тези области. Също и факта, че ОНЕ е, в декларацията си спрямо е, е, по отношение на анексирането на Крим, Турция гласува заедно с Европейския съюз. Това също вече е показателно. Във връзка с Армения ние направихме някои коментари. Естествено, ние бихме желали да се направят много по-сериозни и по-големи крачки, но няма начин да не признаем и ние го посочихме, че междувременно вече Турция предприема определени стъпки. Въпросите се обсъждат, академици, историци участват в научни дебати на събитията включително и в присъствието на е, премиера. По въпроса за ПКК е, и е, списъка на терористичните организации, ние съобщихме какво е мнението на мнозинството в Европейския парламент, но турската страна прие това, че е, е, въпросът не стои в е, приоритетния списък е, на Европейския парламент. Е, При всички положения турската страна подчерта, че е, се очаква от ПКК да е, се обезоръжи, да остави оръжието Струва ми се, че е, да, се търсят някакви пътища за изход от ситуацията. Е, на въпроса на госпожа Луначек, е, омбудсмана вече в разговори с е, представители на Турция е засягал този въпрос. Е, е, на е, различни форуми са обсъждани е, е, въпросите за състоянието на нещата във връзка с жените в Турция, женските организации, отношението към журналистите. Им, разговаряхме с трима журналисти, които бяха представители на различни групи в журналистическото съсловие. Една група, която е, стои по-близко до правителството, журналист, който представляваше по-независими медии и на трето място е един журналист, който представляваше англоязичните медии в Турция. Аз, да, обменихме мисли с тях. Господин фон Бален, не само като имаме предвид позицията на правителството, но също и всичко казано от опозиционните партии. Говори за това, че е, присъединяването към Европейския съюз остава е, е, в дневния ред на всичките тези институции и политически формации. Естествено, и известно разочарование от така, темпото на преговорите е, се усеща, е, но същевременно проучване на общественото мнение показва, че 54% от е, населението, най-вече млади, хора подкрепят присъединяването и същевременно, когато се зададе въпроса какво ще ви донесе европейското членство, там вече така, възторга е по-умерен. Още два колеги са заявили е, желание за участие. Госпожа, госпожа Алиот Мари. Благодаря. Поздравявам ви за извършената визита. Чухме от е, господин Преда и от пред другите представители, че сте поставили точно въпросите, които са в сърцевината на взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция и които са и доста чувствителни и ме интересува какво е вашето впечатление от реакциите на вашите събеседници, след като поставихте тези въпроси? Нямам съмнение, че сте поставили въпросите, които отговарят изцяло на нашите визи. Въпросът е обаче какви са реакциите на вашите събеседници, примерно по отношение на свободата на журналистите. Може би не днес, но би било добре да има нещо като документ, което да ни позволи да разбираме по-добре и какви са мненията на съответните ръководни лица в Турция, защото това ще ни помогне и за нашите бъдещи действия. Благодаря, господин Башир. Като човек, който също е участвал в делегацията, бих искал да е, представя моята позиция за е, посещението. Независимо от е, някои недоразумения и разногласия, Европейския съюз установи едно конструктивно сътрудничество с Турция е, което е от интереси за двете страни. Турция е, е важен партньор е, в областта на вноса и износа и най-вече търговски партньор за Европейския съюз. Но, за съжаление, в продължение на десетилетия вече пълноправното членство на Турция в Европейския съюз остава само мечта. Не е, всичко е, естествено трябва да се разглежда единствено в е, положителна светлина. Не всичко е добре балансирано в бързо развиващата се турска економика. Би трябвало да се обърне повече внимание от страна на Турция на свободата на словото, на демократичните принципи. Турското население – оказва помощ на беженците от Сирия и участва активно при решаването на хуманитарната криза във връзка с беженските потоци от Сирия. Това се признава и от ОНЕ. И правозащитните организации. Е, по отношение на цифровата економика, е, трябва да кажем, че 50 милиона са потребителите е, на интернет, много голяма и броя на участниците във Фейсбук. Електронната търговия се развива. Има много силно развитие в сферата на цифровизацията, която очевидно се оценява високо като възможност за по-добро развитие. Економическият растеж е, е истинският катализатор на просперитета на всички от Дъблин до Анкара. Благодаря ви. Касталдо. And... Господин Касталдо, и след това ще приключим с изказванията по темата Европейски съюз Турция и посещението на делегацията ни в Анкара, защото трябва да преминем и към другите точки. Имате, имате думата, господин е, Кастан. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към колегите във връзка с енергийната политика. Искам да науча малко повече а, за турски поток който, проект, който знаете, беше извикан за живот, за да замени Южен поток и да се е, свърже с Набуко. Говори се от няколко години по тези въпроси. Искам да попитам дали стана дума за това във вашите срещи в Турция и каква беше вашата позиция, защото смятам, че говорим за много важен проект тръбопровод, който ще мине и през Гърция, Македония и Сърбия. Искам да знам каква беше реакцията на турските партньори. So, I would ask you... И така. Сега ще помоля е, господин Плета или Кати да отговарят на зададения въпрос. Госпожа Пири, добре. Госпожа Пири ще отговори на въпроса. Естествено, аз се радвам, че задавате този въпрос. Бихме могли и след това да поговорим по-подробно по въпроса на двустранна основа. Говорихме с журналистите по тези въпроси за, говорихме за цензурата, която се говори с журналисти. Естествено, това е обикновено основната тема. Има немалко случаи, в които представители на правителството се чувстват обидени от социалните медии и написаното в тях и журналистите обикновено реагират последния начин, да казват да, добре, нали, в крайна сметка в условията на свобода на словото и на демокрация това се случва, но ако започнем да се обиждаме, ние бихме могли да се обиждаме и то всеки ден. Когато а, говорим за въпроси свързани с цензура, а, трябва да а, посочим, че в закона за медиите има страшно много разпоредби, естествено, но като че ли нито една разпоредба, която истински така да гарантира а, тази а, свобода. Ние разбираме, че а, в, по отношение на пакета, свързан с сигурността, сигурността е нещо изключително важно и разбираме и мотивите за а, този пакет, но а, все пак а, сигурността а, не може да елиминира изцяло изискванията по отношение на а, е, принципите на е, свобода и демокрация и свобода на словото. Така че това поне е, е моето мнение. Очевидно ще продължим да следим процеса. Да, как, как стоят нещата във връзка с енергетиката и енергийните е, така, проекти? Разговаряхме е, и за Набуко, и за е, другите проекти, които вие споменахте. Е, това, което знаем и от господин Шефкович, е, че трябва да се продължи диалога на, по енергийните въпроси на високо равнище. за известно време, като че ли беше замразен, но това е всичко. Господин Преда. Два е, неща съвсем накратко. Първо, различието в становищата на политическите партии в Турция е много голямо. Няма единодушие в това отношение. Е, има и критики отправени към Европейския съюз и те често са в много по-големи подробности от това, което чувам. Освен това, се подчертава необходимостта да има сериозно сътрудничество а, с Турция, като се има предвид колко деликатни са сега взаимоотношенията ни с Русия и въпросите в Близкия изток. В момента имаме много голяма нужда от подсилване на отношенията с Турция, повече отколкото това бе необходимо по време на студената война. Това е, а, иначе като колегата съм убеден, че ще вървим в посока интеграция и ако ви интересува, съм готов да ви дам и повече подробности за визитата. Председателят, благодаря. Нека да приключим сега с тази тема. Вече закъсняваме много. И да преминем към следващата точка. Това е отчет на делегацията за посещението в Ербил, Ирак – сега господин Кан има 5 минути, не повече. Заповядайте. Благодаря. Ние пътувахме двама колеги, поне от тук, всички, с колегата Агилар, всички други се отказаха. И Два дни прекарахме в Кюрдистан. Там се срещнахме с политическите ръководители, представители на много неправителствени организации и други групи засегнати от кризата. Успяхме да посетим и е, бежански лагер. Съвсем накратко, господин председател, в четирите е, теми, по които искам да ви кажа. Първата беше борбата с ИДИЛ. Второ, отношенията с е, Централното правителство в Багдад, е, човешките права и хуманитарната ситуация и по-широките регионални контакти. Първо, борбата с ИДИЛ. Ясно е, че наместа на международната коалиция и е, подкрепата на пешмергите – е нанесла сериозни загуби на ИДИЛ. Тя вече не е в състояние на настъпление. Но в края на кращата те са само спряни за момента, но не е преборени. Защо? Защото голяма част от е, техните бойци са функциониращи военни от бивши иракски формирования, които в момента не могат да си намерят работа. После предходното правителство на Малики, което провеждаше дискриминационна политика срещу сунитите, също прехвърля тези хора в отсрещния лагер. А пък е, ИДИЛ имат и много големи запаси на оръжия, които получа, са получили от е, Ирака и от е, Сирия. Смята се, че около 20 000 са борците на ИДИЛ. Лидера на пешмергите Е, помоли за спешни доставки с амуниции и оръжия, също и осигуряване на обучение за пешмергите. Второто искане беше да се предостави съответна медицински опит и е, технологии, които не са налични в Кюрдистан. Е, Говорихме за Мусул, кой трябва да ръководи там, но пешмергите не искат да се намесват в града, защото може да бъдат възприяти като окупатори. И когато се реши този въпрос, е, остава и е, съображението, че трябва да се работи така, че да не се влуши положението там. И е, не трябва да мислим, че е, ще се реши въпроса само по военен път. Трябва да се решат е, като цяло проблемите в Ирак, защото те са наследствие от е, правителството на Малики. Трябва да работим и с мусулманската общност там. И освен това, е, международната общност трябва да засили усилията си за блокиране на финансовите потоци към ИДИЛ. Второ, отношенията между местното и централното правителство има известни подобрения, но е, има и много все още спорни точки, включително кой да разполага с приходите на, на регионално ниво в Кюрдия. 1,30 милиарда е финансирането за пешмергите, но макар, че има ангажименти, нищо не е е, стигнало към тях, което им създава сериозни затруднения. Централното правителство в Ирак твърди, че има проблеми с наличността и твърдят, че е, не са получили съответните средства. Във всички случаи се очаква да се прехвърлят пари към е, кюрдите, около 300 хиляди. Е, също се коментира, че и пешмергите не са получили заплащането си, както и правителствените чинов... държавните чиновници. Е, правителството в Багдад просто не, не отпуска парите. И съвсем накратко да приключа с въпроса с хуманитарната ситуация. Огромен е натиска в това отношение. Ние успяхме да се срещнем и с неправителствени организации. От една страна, те всички поставят въпроса за правомощията на регионалното правителство – Твърди се, че бежанците имат право да се движат и да заемат е, работни места, но всъщност това не се случва. 28% е увеличението на населението за половин година. Представете си какво се случва. Така че ние абсолютно трябва да е, помогнем. В тази часа на света зимата е изключително сурова и сега ще има проблеми пък и с високите температури през лятото. Така че трябва да мислим стратегически, да планираме, да е, разговаряме с е, правителството, за да можем малко да облегчим напрежението. Но ако имате нужда от да отговоря на въпроси. Заповядайте. Господин Касталдо. Си, грация, президенте. Много ви благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Хан за подробното описание, но все пак имам някои въпроси. Споделям неговото мнение. за борбата с ислямска държава. Споделя мнението му, че военния вариант не е достатъчен. Трябва да се направи нещо и в социално-економическата сфера. За да стане невъзможно набирането на чуждестранни бойци. Но друг ми е въпроса за отношенията с държавите от Персийския залив и Турция. Има частни лица, които по различни канали подкрепят ислямска държава. Има ли нещо ново Например, по отношение на нелегалната търговия с петрол преди няколко месеца се чуха слухове за участие на европейски фирми в тези канали. Получихте ли някаква по-нова информация по въпроса? Също така исках да кажа, че ви подкрепям по отношение на адаптирането на финансирането за подпомагане на бежанците. Смятам, че иракски Кюрдистан много трудно може да понесе сам разходите за беженската вълна. Господин Кан, много ви моля по-малко от 10 минути този път. Да, е, съгласен съм до някъде с е, позицията на колегата, но е, основният въпрос бе свързан всъщност с Турция. Те е, в общи линии смятат, е, че Турция би могла да направи и повече. Е, турското правителство като че ли би трябвало да има по-голям интерес да така, смени правителството на Асад. Но трябва да кажа отново това, което казах и преди това. За да спрем потока, ще трябва просто да удвоим усилията си. Е, естествено всичко това е свързано и с много работа и с много финансиране. Благодаря, господин Танок. Две минути. Не много кратък ще бъда. Е, първо ще кажа няколко думи от името на моята е, група. Да, Очевидно е, в нашата делегация във връзка с Курдистан има е, различни представители на различни е, държави членки. Би трябвало да мислим най-вече за един модел на стабилност, на демокрация, на е, религиозна толерантност, е, на е, демократично отношение и толерантно отношение към мълцинството. Да, това е така, когато говорим за автономния регион Кюрдистан. Една евентуална независимост в посока към суверенна държава това би трябвало да бъде следващата стъпка. Поне е, според е, така, представите на е, Великобритания. Естествено, ситуацията е изключително сложна и ние бихме предпочели Ирак в момента да се запази с федералната си структура, федералното си устройство. Но когато се говори с е, е, висшите представители на Кърдистан, обикновено се говори за това, че не е след да се проведе един референдум. Е, какви са вашите впечатления в това отношение? А, да, аз а, мисля, че засегнах а, този аспект. Немалко от мълцинствата и техните представители говорят а, за това, че а, е, има ограничения, които се налагат от е, федералното правителство. Е, понякога по съображения, свързани с сигурността и така нататък. Но по отношение на мълцинствата аз съм съгласен, да има немалко трудности, които се е, а, така, свързват най-вече с правителствената официална политика на Багдад и най-вече нещата се свързват с липсата на достатъчно бюджетни средства, на достатъчно финанси да, никой всъщност не крие, че в дългосрочен план се мисли най-вече за истинска независимост, за истинска суверенност, но очевидно в по-настоящем няма, не се виждат така, така, такъв изход и от гледна точка на а, сигурността и на стабилността в района е по-добре да се запази федералното устройство. Но почти всички представители на отделните младсинства изразяват известни тревоги и безпокойство в отношенията, по отношение на позицията на правителството. Да. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващата точка, която е свързана с отчета от третото заседание на парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране на Европейския съюз Сърбия, проведено на 19-20 март. Господин Кукан има а, 5 минути. Благодаря. Както казахте, Комисията за стабилизиране, парламентарния комитет за стабилизиране и асоциация Сърбия се проведе миналата седмица. Нашата делегация беше най-голямата делегация от Европейския парламент, която посещава Сърбия. 15 души бяхме. Е, говорихме за развитието на страната. Беше заместник председателя на Комисията по бюджетен контрол, също и представител на Европейската сметна палата. Те са излезли с проучване за ефективността на предприсъединителните фондове за Сърбия. След това отидохме в Нови Сад, за да разгледаме изграждането на мост. Там един много голям проект, финансиран от Европейския съюз доста проблеми съществуват по този проект. Мисля, че нашата визита показа, съм, помогна да се преодолеят някои бюрократични трудности за проекта. Срещнахме се и с колегите от Сръбския парламент, с министър-председателя Лучиш, с заместник министър-председателя Дачиш, с омбудсмана Саша Янкович, Срещнахме се и с представители на неправителствени организации. Всички тези срещи мога да кажа, че преминаха в много открита и искрена атмосфера и с министър-председателят Учиш мога да кажа, че работихме в атмосфера на така сериозен ангажимент от тяхна страна да стигне страната до Европа. Това беше и тяхното послание, което те се опитаха да ни представят и мога да кажа доста убедително. Срещнахме се с омбудсмана, Имаше така е, определени е, информации, че има проблеми там, но открихме, че съответния е, специалист е много компетентен и си движи работите много отговорно. Що се отнася до Косово, е, ни беше казано, че има интерес да се продължи диалога. Продължаваме да слагаме акцент върху необходимостта да се реши проблема с съдебната система и с местните власти. Економическите реформи, които бяха обявени през ноември миналата година, са много напредничеви, с много ползи за населението и ще видим дали ще бъдат изпълнени изцяло. Сърбия играе много положителна роля в регионалното сътрудничество на Балканите. Тя е и фактор за стабилизиране. И те ни увериха, че ще продължат да действат по същия начин и в е, бъдеще. За Косово трябваше да кажа всъщност, е, в момента се провеждат водневно заседание на министрите на економиките е, в Прищина на 6 страни от е, Балканите, т.е. бивша Югославия. И присъствието на всички министри там показва, че политиката вече е доста по-реалистична. Макар, че често се говори, че трябва да се употребя, прилага натиск върху Сърбия да направи отстъпки. Смятам, че със съответни дискусии ще се намери един нормален начин за постигане на успех в преговорите. И обикновено много болезнения въпрос при, за приемането на общи препоръки и съвместна препоръки, е, този път беше дори още по-болезнена което ме накара да се замисля как може да се е, реорганизира работата на тази среща, защото ние винаги работиме под натиска на времето и после дискусиите вместо един час продължават три часа, всички си тръгват и не е много сериозно. И също един даже ли, личен проблем – е, че е, за мен е, стана ясно, че трябва да разговаряме по-често, по-открито, по-, е, непредобедено, за да е, стигнем до едни и същи политически позиции. Това очевидно за момента не се случва. Те твърде лично приемат всичко, твърде са чувствителни и трябва да ги убедим, че ние сме всъщност приятели и нямаме нищо против тях. Като цяло, според мен, визитата бе добра. Научихме и нови неща, а именно как да работим с тях в бъдеще, но за мен е най-важното послание е, е, че Сърбия е тръгнала по правилния път към Европейския съюз. Разбира се, имат много проблеми и говорихме за човешките права, за свободата на медиите. Има проблеми в това общество, но смятам, че се движим в правилната посока и ще можем да им помогнем. Реалистично те могат да постигнат целта си, ако продължават с реформите така както до сега. Господин Макалистър, искате ли думата? Не. Някой друг? Госпожа Лунче. Um, just... Uh, Благодаря ви. Колегата Кукан ни информира чудесно, още повече, че е, представи общата позиция, особено към края на изказването си. Е, тъй като аз самата бях в е, делегацията, е, бих искала да се спра на, на това, което Едуард Кукан също е, спомена. Трябва да го говорим по-открито, по-често е, с е, нашите партньори от Сърбия. Много трудно е да разговаряме по някои въпроси, е, без да се прокраднат е, определени критики. Е, но ето, когато става дума за омбудсмана, нещата опират до определени граници, като че ли, което не позволява истинска критика, определ... истински а, е, демократичен диалог. Нека да спомена и още нещо. Е, в разговори с е, представители на неправителствените организации чухме че не толкова е Европейския парламент, но институциите от Европейския съюз обръщат като че ли повече внимание на Косово, не толкова на въпроси, които са свързани с правата на медиите, с демократични права и така нататък. Ето това са някои аспекти, които ми се струва, че трябва да се добавят. И по отношение на Русия. Господин Вучич спомена, че при посещение на Путин през октомври е, е, самият Вучич бил казал, да, приоритет за нас е Европейския съюз и присъединяването ни към Европейския съюз. Но също времено трябва да знаем, че най-вече по отношение на е, енергийните източници, на горивата, Сърбия е до 95% зависима от Русия. Така че този приоритет, който е деклариран на думи, а именно членството в Европейския съюз, като че ли е, не винаги е, бе много убедителен е, по всички въпроси и във всички области. Да, господин Пицал, две минути. Една минута. Във връзка с посещението на делегацията в Белград бих искал да спомена че е, има нещо важно, което се случи през тези два дни е, в Белград. Е, и то е свързано с опозицията в Сърбия. Ние се опитваме отчаяно, както се казва, да намерим някакъв общ език, да подготвим някакви общи препоръки, но нищо не не се предлага от страна на опозицията. Всъщност го поставихме въпроса в разговорите с неправителствените организации. Те казаха, да, не става дума за истинска здравословна, както се казва, обстановка. Няма като че ли е, откроена опозиция, е, поне не се чувства. <coughs> така че по-голямата част от колегите ми от Сърбия посочиха, че по отношение на медиите, по отношение на така, омбудсмана има естествено малко е, така, знаци от тези страни, сигнали за това, че има корупция, за това, че има оказване на е, неправомерно влияние. Струва ми се, че европейските институции биха могли да е, позадълбочат малко нещата именно в тази област. Би трябвало по-конкретно, по-открито да се говори и е, да се опитаме по някакъв начин да включим и е, опозицията, доколкото тя съществува. Добре. Господин Пленкович, ще ни е, запознае с накратко за е, срещата с Украина е, миналата седмица. Всъщност, какво бе направено мината седмица в ред инициативи на Европейския парламент по външни въпроси, много е важно да се знае, че 25 е, депутата участваха в парламентата асамблея на Евронест в Ереван, четвъртата поред приехме две резолюции по спешност. Една за агресията на Русия срещу Украина и мирно разрешаване на конфликта и втора за, европейския гено... за арменския геноцид. После говор... приехме декларация по въпроси за економиката и социалните проблеми. Ще работиме по е, програмата за срещата на върха в Рига, за да можем така да обозрем цялата картина. Бяхме прияти от арменския е, е, президент Саргазян, Саркасян. Също в неформален план се срещнахме с представители на опозицията и гражданското общество на Беларус. И ако сте съгласни, мога да посоча също, че две делегации, госпожа Котига е, е тук, от 18 до 20 присъстваха в е, е, Киев, т.е. много съгласувани бяха парламентарните действия. Срещнахме се с представители на много високи нива на ръководството, с изключение на Порошенко. Говорихме за децентрализация при условие, че ще има свободни избори на сега окупираните територии. Говорихме и за новата програма, приета от съвета. Срещнахме се с всички така, международни участващи лица, с представители и на бежанците. Посетихме и Майдан. Много е важно нашия диалог да не прекъсва там. Срещнахме се и с колегите от е, Украинския парламент, Върховна Рада, защото това също е много важно за нас, за да имаме представа как се слагат нещата там. Председателят, благодаря. С това преминаваме към е, доклада за състоянието на отношенията Европейския съюз-Русия. След това ще гласуваме. И без да се бавя, няма да чета в подробности, а ще дам думата на господин Ландсбергис да вземе думата и за 5 минути да ни представи заключенията. След това ще имате право на е, изказвания за 2 минути. Заповядайте. Е, Благодаря ви. Да, е, това е един от най-интересните е, е, доклади, които, по които се работи в момента в парламента и мисля, че той бе интересен не само за мен, но и за всички колеги, които участваха в работата. През юни ще предстои да се приеме в пленарна зала, така че очевидно много емоционални събития ни очакват. От пет месеца работя по този доклад. Е, срещнах се с, бих казала, почти всички докладчици в Сянка. Проведохме много плодотворни разговори. Е, от самото начало говорим за това каква трябва да бъде формата, какви трябва да са очертанията. Е, срещнахме се естествено и с представители на комисията и на ЕСАВД. Опитахме се да говорим и с неправителствени организации. Мнението на комисията бе изключително интересно. От една страна когато е, разговаряте с отделни директори, вече при затворени врата, е, се оказва, че мненията им са понякога доста е, различни, бих казал, дори диаметрално противоположни. Моята делегация е, е, междувременно посети Москва и се опита да се срещне не само с официалните представители, е, но и с неправителствени организации, с опозиция. Та, за да чуем и е, тяхната позиция. Е, имахме възможност да разговаряме и с господин Пушков е, в Страсбург. Аз му е, представих е, е посоката, в която ще е, оформим доклада, поне по мое е, съгласно моята позиция. Въпросът за Украина, естествено, е, стои в центъра на е, всички тези разговори. Той се поставя непрекъснато. След това, отново след всички тези посещения и разговори, за които ви споменах, се срещнахме с докладчиците в Сянка. Но сега няколко думи по текста. Е, опитах се още от самото начало да избегна е, е, така, прокарването на някакви основни теми, като един вид подзаглавия. И всъщност е, става дума най-вече за това как парламентът и Европейския съюз е, работят е, и действат по отношение на Русия. И смятам, че всички ние сме в крайна сметка в известен смисъл жертва на това, което се случва и в Русия, и в Украина. Да, военната машина работи и хората умират. Те загиват там. Не можем да продължим е, по начина, по който е, до сега сме е, действали и работили. Необходими са по-решителни, по-радикални мерки по отношение на Русия и това е, което чуваме и от партньорите, с които разговаряме. Поне от една година а, ние като че ли следваме събитията и опитваме се нещо да направим и а, за съжаление ситуацията се влушава. Нека да а, погледнем как а, точно стоят нещата. А, Европейския съюз има уникалната възможност да реагира на ситуацията в Русия. Много трудно бе преди две, преди три години или веднага след инвазията в Грузия да се реагира съвсем точно, конкретно и по-твърдо. Но е, в момента вече трябва да осъзнаем, че просто не можем да се върнем към стария вид отношения с Русия. Не. И да се правим, че нищо не се случва. Русия трябва да направи нещо, за да спечели отново нашето доверие. Е, трябва е, да следим много за това как се прилагат споразумението от Минск, Минск 1, Минск 2. Междувременно знаем какво се случи е, в Крим, знаем какво става в източна Украина, знаем е, какво става във връзка с енергийните доставки. Е, много, много, много неща, които просто непрекъснато отнемат от и без това крехкото доверие, което имахме към Русия. Европа има уникалната възможност е, да е, се обедини, да се сплоти е, с оглед на ситуацията в Украина и в Русия. Трябва да гласуваме за по същия начин, както гласувахме за резолюцията за Немцов, за Украина, за Русия, преди две години бе много по-трудно, ако си спомняте, е, да прокараме една обща резолюция по тези въпроси. Европейския съюз трябва да бъде много по-устойчив, е, много по-твърд по отношение на енергийните въпроси, на пропагандата, е, по отношение на въпросите свързани с сигурността. И същевременно много важно е да запазим вратата отворена, да, възможността за диалог. Защото ако Русия е в състояние отново да спечели нашето доверие, ако отново се създадат условия за едни по-добри отношения. Ние е, ще останем отворени към Русия, към руските хора, към руските студенти, естествено. Е, благодаря на е, колегите, които ми помогнаха да подготвим проекто доклада с много предложения, с много конструктивни идеи. Благодаря им много сърдечно. Благодаря. А сега, редица колеги са подали заявки за изказвания, сред тях и много докладчици в сянка. Сега ще ви помоля да е, определим регламент за изказванията. Не повече от две минути. Всеки един от вас би трябвало да знае, че разполага с не повече от е, две минути. Е, ще имаме инак проблеми. Знаете, че в 17.30 по програма имаме е, общо заседание с колеги от е, Комисията по култура. И така, господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя колегата Лансбергес, който е изготвил отличен доклад по отношенията на Европейския съюз и Русия текста отлично подчертава е, развитието на отношенията ни с е, Русия и е, показва и различните позиции в различно време на Европейския съюз. Русия вече не е стратегически партньор на ЕС и няма да бъде такъв до момента, до който не реши да спазва правата на нашите и своите съседи. Както казахме нееднократно, ние сме готови да си сътрудничим с Русия, но определено не в настоящите обстоятелства. Русия има да измине един много дълъг път към е, предоставяне на суверенност и независимост на своите близки съседи. Ние сме засели съответната позиция и в такъв смисъл оценявам високо решението на съвета да свърже санкциите с изпълнението на съответните споразумения от Минск. По този начин ни се дава известна сигурност, защото всяка всеки ден сме свидетели на нарушения на тези споразумения. И ние всичко и се, притес... се безпокоим така от е, противоречията в твърденията в това отношение. И един въпрос, който е изключително труден и нерешен е Крим. Е, там ще се провеждат избори и това е въпрос, който оставя нерешен. Госпожа Яконсари, моля. Ломея. I'm speaking in Finnish. Ще говоря на финландски за разнообразие. Аз също искам да благодаря на Габриелиус Ландсбергис за този доклад и да го поздравя. Докладът за отношенията между Европейския съюз и Русия е много логично построен но лично аз бих искала да видя малко повече визия, малко повече перспектива. А, някак си всичко се базира на философията, че нещата зависят от Русия. Нещо, което никак не е типично за подхода на Европейския съюз. А, ние винаги сме били за сътрудничеството. Европейският съюз Разбира се, че не желая конфликти. Ние също не желаем да унижаваме Русия. Естествено, ясно е, че предпоставка за това е решаването на украинската криза, нещо пък, което може да стане само на базата на споразумението от Минск. Разбира се, че трябва да сме критични по отношение на Русия. Имали сме достатъчно доклади по собствена инициатива и резолюции за Русия. Русия наистина наруши международното право и ние правилно реагирахме на това в, по отношение на по политиката спрямо Русия е много важно единството на Европейския съюз. А, но колкото повече критикуваме, толкова повече виждаме, че единството на Европейския съюз е много крехко. Така че би трябвало да спрем да повтаряме крайните критики, най-острите критики а да се ориентираме към структури за сътрудничество. Така че, естествено, без да храним каквито и да било иллюзии по отношение на Русия, вие сам казахте, че не става въпрос за връщане към обичайния дневен ред, но на мен лично в доклада ми се щеше да видя някои по-различни неща. Нещо като глобална перспектива. Нищо не се казва и за правата на човека. Говоря за ЛГБТИ и за преследванията срещу тях. Също така би трябвало да се включат няколко думи за альтернативата с ангажираност, без разбира се да се отправяме критично към Русия. Госпожа Бутига. Благодаря. Ние ще работим в сътрудничество и благодарим на докладчикът, благодарение на неговата работа. Ние ще излезем с един много важен документ. За мен той ще е ключов документ, един от най-важните, с които е излизал нашия парламент. И независимо, че имаме голямото желание този документ да е универсален, така да се каже, трябва да се упоменат и ред събития, които се свързват с нашето ежедневие в взаимоотношенията ни с Русия. В такъв смисъл би следвало в доклада да съдържат повече елементи, които да говорят за начина да бъде възпряна Русия. Тук се говори за логиката на действията на Москва. Господин Немцов бе убит, защото си сътрудничеше с международната общност. Той настояваше да има санкции срещу редица лица от Русия и с, е, включително заради анексирането на Крим. Той всъщност е, сложи ред имена на е, черния списък на хора, които са засегнати от санкции особено санкциите от е, щатите и подобни неща трябва да се отчитат в, е, в подобни доклади. Нашите е, украински партньори също се опитват да бъдат политически коректни и следват нашата логика, т.е. да спазват споразуменията от Минск, според тях, може би, трябва да се подсилят санкциите, да станат по-строги, като те говорят не само за поддържане на санкциите, а и за засилването им. И когато сме свидетели на действията на Русия, нямаме нищо добро, което да съобщим като новина. Нека не забравяме, че Минск, в Минск 2 въобще не се упоменава Крим, въобще не се споменава факта, че Русия трябва да го върне. Господин Фан Пален, благодаря ви. Обсъждаме добър доклад. Доклад, който е критичен, остър и той трябва да бъде точно такъв, защото очевидно Путин няма да спре. Е, знаете, че е, той е, е бил подготвен да използва и ядрено оръжие по отношение на, на страните наоколо при анексирането на Крим. Знаете каква е реакцията в Дания на техния посланник. Той също заплашва с ядрени насила. сила никой очевидно не може да спре Путин, Путин в момента. И той е, не виждам как ще бъде принуден в крайна сметка да изпълни всичко това, което е записано в е, Минското споразумение. Е, не са ясни е, действията му, всякакви възможности съществуват и също времено, естествено, ние не желаем да затворим вратата изцяло е, по отношение на Русия. Е, но е, трябва да поставим акцента върху сътрудничество с неправителствени организации, върху обмена на студенти. Да, е, естествено, че не можем да продължим така както до сега, защото не е обичайно в крайна сметка да заплашваш с ядрено оръжие. Господин Шалц, две минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за това, че изготви този текст, но същевременно ще кажа, че в него има противоречие и че той не съответства на същинските цели, които се поставят. Смятам, че трябва да помисли много по-задълбочено, защо през полета на 2015 година, малко преди 70 годишнината от края на Втората световна война, който ние наричаме Ден на освобождението в Германия, защо водим такъв политически дебат точно сега? Трябва да си кажем какво означава стратегическото партньорство от последните 10-15 години което, с което се характеризираха нашите отношения с Русия. Може би трябва по-задълбочено да го опишем и да си кажем честно, че става дума за нормални, добросъседски, двустранни отношения в един мирен а, континент. Защото против Русия мир няма да има на континента. И от тук въпроса, какво значи стратегически позиции? Говорим за глобални въпроси колегата Яско Масари каза е, за какво става въпрос. Става въпрос за вътрешни, за социални противоречия в е, Русия, но и в Европейския съюз. Имаме дясно е, ултрадесни партии, които се съюзяват с ултрадесните в Русия и това не е в наш интерес. Така че трябва да помислим кои са реалните ни интереси. Част от това е и сега ще цитирам съзнателно, извинете ме, но ще цитирам господин Штюрмър, който пише в вестник Die Welt. От 25 години Западът включваше Русия в световната система. На Запад обаче никой не се пита какво да бъде е, в краткосрочен план отношението към Русия и какво да остане от е, мечтата за партньорство за модернизация. Мисля, че господин Штюрмер много правилно пита. Трябва да обмислим как да се справим с глобалните предизвикателства, но в рамките на партньорство с Русия. С удоволствие ще работя с докладчика, за да му помогна да променим доклада. Е, Благодаря ви. Възможно е, е и да сме грешни, така да се каже, и да не сме перфектни <laughs> във всичко, но при всички положения ние не анексираме никой и не е, нахлуваме е, в други държави. Нали? Това е разликата. Е, още две минути за следващия оратор. Е, благодаря. Е, казва господин Мешерич. Е, Докладът е изключително важен и той заслужава действително един по-задълбочен е, дебат. Благодаря на колегата, който го е подготвил. Той е остър, той е, показва една твърда позиция и така трябва да бъде защото и обстановката не е такава, каквато е била преди време. Няколко думи във връзка с работата с докладчиците в Сянка. Ние сме абсолютно е, съгласни с докладчика, че това, което трябва на всяка цена да се направи е, е един, е, срещу Русия да се изправи един силен, е, спотен, единен Европейски съюз. И като че ли точно това липсва през последните години. Не Европейския съюз само като цяло, но държавите членки в крайна сметка променят поведението си. И ако не желаем разногласи и разнобой в поведението на държавите членки, трябва наистина да бъдем абсолютно единни в позицията си и тя да бъде твърда. Много важно е да е, споменем е, и възможността за сътрудничество. Е, това е не само необходимо, това е възможно, естествено, при определени предварителни е, условия, а именно е, свързани с е, нормите на международното право. Е, около е, границата на Русия, не само границата с Украина, е, положението е критично. Но все още е, е, не сме в състояние на студена война. Това все пак не бива да се забравя също. Благодаря ви. Господин Касталдо, две минути. Okay. Той вече не е тук. Добре, господин Кема. А, а, благодаря, господин председател. Поздравявам колегата Лансбергес. Ние наистина се нуждаем точно от такъв доклад. И той съвсем коректно посочва основните така, линии. не става дума за опит да се коригират, така да се каже, ситуацията в момента и да се подобри. Не, става дума за това да е, покажем от една страна е, солидарно с е, гражданите на Русия и от друга страна да покажем нежелание да приемем определени мерки и действия, които напомнят за, за мерките на КГБ и са немислими и неприемливи за нас. не успяхме е, при предишните нарушения от страна на Русия на международното право е, да реагираме е, особено твърдо и сполучливо. Това може би окръжи Русия. Е, при всички положения е, сме изправени пред огромното предизвикателство да спрем е, действията на Русия спрямо Украина и в Украина. Тук преди няколко седмици, да не кажа ни се постави един важен въпрос от един от нашите посетители, а именно има ли план Б е, имаме ли план Б по отношение на Русия? Е, всяко колебание, е, вся, всеки знак за несигурност във връзка с Русия ще бъде в крайна сметка с цената на много жертви. И нека да помислим за механизма за устойчивост, за отблъскване на руската пропаганда. Да, как точно да говорим по отношение на план Б и какво да очакваме от него? Победа, естествено, какво друго. с Колайд Ландсбердя, Зиньо Юмсен, bija gaidīts un plānots, bet. Господин Намикис, колегата Ландбергис изготвя доклада, който отдавна очакваме, но положението е много във времето не е удачно. Изготвихме своето становище за Немцов и сега като минавам през текста, е, имам чувството, че ние повтаряме цели фрази, цели е, изрази. И, тоест, е, какво ново казваме? Каква е целта на този доклад? Ще повлияем с него на Русия ли? Русия си е иммунизирана спрямо подобни писания и те е, възприемат е, тях само като е, знак за нашата слабост. Да убеждаваме парламентаристите да виждаме смисъл, да убеждаваме комисията да предприеме действия, също не виждам как ще стане. Та, в края на краищата всеки доклад в края на краищата е, отслабва по значение и по сила с времето и сега рискуваме е, да произвеждаме нещо като спам доклади. Е, пък вие всички знаете колко обичаме да има спам в нашите електронни почтенски кутии. Та, е по-редно да установяваме контакти с хората, е, дипломация на, е, на между личностите да е, развиваме. Колегата Яконсари коментира, че има ред сектори, кои, с които не може да се работи без е, Русия. Сега а, говорихме за визитата в Ирак. Има, има някои неща, които могат и задължително трябва да се направят за Европейския съюз. Ами, е, руснаците като не искат да чуват, че не са прави, това не означава, че ние трябва да спрем да им казваме, че не са прави. Господин Танок, искам да се възползвам от възможността да поздравя господин Лансбергис и да се извиня на вашия дядо, който преди десетилетия тук непрекъснато ни по- говореше за опасността от Русия и аз бях от колегите, които доста често го пренебрегваха и дори е, му опонирах. Та, ако се срещнете скоро с дядо си, поднесете му моите извинения. Доклада е наистина отличен. Ние го подкрепяме изключително силно и сега разбирам, че във вашите страни едва ли не е настъпило времето да въведете отново задължителната военна служба, за да се защитавате от попълзновенията на Русия. Много партии вече е, се е, дистанцират обаче от е, определени срещи в Европа, които се провеждат в Европа в подкрепа на Путин. И като знаеме израза човек се познава по приятелите си, можем да съдим и за Путин в момента там включително се се извършват действия, които напълно напомнят на фашистския режим. И е, за съжаление има доста хора в Европа, които се опитват да станат приятели на Русия. По втори параграф имам средния коментар. Според мен стратегическите взаимоотношения с Русия, като се има предвид нарушенията на международното законодателство, трябва да се прекратят. Как смятате ли, че ще може подобно нещо да се прокара в съвета. Там тези решения се взимат с, с единодушие. Смятате ли, че до сега не се е случвало, можем да от, премахнем този статут на Русия. А пък е, ужасяващото изказване на министър на, в, на Русия в Дания за, употребе, за употребата на ядрено оръжие срещу е, кораби на Европейския съюз, това е наистина възмутително. Не сме го чували и по време на студената война. Е, Господин Остриовичис, е, благодаря ви. Е, аз бих искал да благодаря на докладчика за проекта доклада за отношенията Европейски съюз с Русия. Какъв е в крайна сметка текста, който е пред нас? Ситуацията в Русия действително се влушава непрекъснато. Съгласен съм с преждеговорившия за това, че са изключително тревожни и несполучливи тези изказвания на официалните представители на Русия които е, чуваме напоследък. Е, е, освен това, става дума за истинска руска окупация в източна Украина, в Крим, в Санкт-Петербург се събират неонацисти и то под егидата на една партия, която стои близо до Кремъл. Очевидно се връща нацизма в Европа. Единствено членовете на думата, които гласуваха единственият член на думата, който гласува срещу анексирането на Крим, сега е емигрант. Той трябваше да се спаси и е в Америка. Как точно ще е, се спасим е, в крайна сметка от е, тази агресивна политика? Едва ли има геди, който може да ни помогне, но причината е в Русия. Това е. И по отношение на правата на човека ситуацията също се влушава Отказва се възможността за свободен е, избор е, на хората, отказва се възможността за е, свобода на, е, на словото и на изказването, така че е, всичко това се прави от Кремъл, от Путин. Благодаря ви. А, а, а, сега а, господин Каскалто. Много благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса към докладчика. Смятам, че е важно да бъдем малко по-самокритични в своя доклад. Признавам, разбира се, тежката отговорност на Русия за кризата, но се питам, ние направихме ли всичко, което е по силите ни, за да предотвратим по-нататъчното и задълбочаване става въпрос, тук стана въпрос за съпротивителните сили в Европейския парламент след кризата. И оттам ви питам, убеден ли сте наистина, че сега след кризата Европейския съюз ще има повече съпротивителни сили? Защото ако сега има енергийна война в Европа, ние ще я закупим преди да е започнала. Направихме ли през последните години всичко възможно? за повече енергийна ефективност и, и за укрепване на съпротивителните ни сили срещу зависимостта от петрола. Говоря и за кризата с Либия. А що се отнася до диалога, да, съгласен съм, дипломатическия вариант не е най-добрият, но в момента е единственото възможно решение. според мен. Разбира се, че могат да се започнат дипломатически преговори, но трябва да бъдем открити. Не бива да се боим от отправяне на критики, трябва да се придържаме към собствените си принципи, но винаги в открит диалог, а не в конфликт. Thank you very much, Mr. Pashkov. Две минути за следващия оратор, господин Пленкиович. Поздравления за нашия колега Лансберги. Смятам, че докладът е отличен и ние те първо ще го обсъждаме. Доколкото разбирам, единственият момент, който липсва е заглавието е, е от положението на отношенията с Русия и не са засегнати економическите и търговските отношения, но това е в компетенциите на Комисията по търговия. И искам да подчертая е, нещо, което според мен е ключово послание, а именно солидарността и единността на нашата позиция спрямо Русия. Смятам, че това е най-важното за документа той е много различен от предходни доклади за Русия, които сме приемали в различен контекст, но сега с примера на случващото се в Украина и други страни, където съседни страни на Русия, която оркестрира или раздухва отново замразените конфликти, е необходимо да направим всичко необходимо, за да постигнем някаква промяна в Русия и руското общество в посока плурализъм и демокрация, така че те да могат да приемат ценностите, за които, за които заставаме ние, посредством също и споразуменията за сътрудничество и търговия. Господин Юрек. Благодаря. Аз се присъединявам към хора поздравления за докладчикът. Докладът е отлична база за бъдещи дискусии и според мен е, е още по-ценен заради това, че е изготвен от граждани на съседна, на страна съседна на Русия. Това според мен е едно допълнително предимство за доклада. Но в него липсва нещо. Е, ние сме наясно, че е, руските власти е, водят е, пропагандна война с Европа. Те твърдят, че се бият с е, нацисти и фасчисти, които застават срещу тях. И стигат дори до там, че предлагат резолюция в ООН срещу възхвалата на антикомунистическото минало. Така че трябва да бъдем напълно а, наясно със себе си какво можем да очакваме от Русия. Трябва да подкрепяме руснаците, които искат да знаят истината за периода на Сталин и комунистическия режим. Нека да не забравяме едно нещо. Когато Путин казва, че има опити за пренасписване на историята, той всъщност иска да каже, че иска да чуе похвали за е, периода на комунизма и сталинизма. И тук не става дума само за агресията от 30-те е, и 40 с на атаките срещу Чехословакия, също и Унгария, но комунизма поддържаше тероризма и през 70-те години. Ние трябва да осъдим комунизма на международно ниво. И докато не го направим, не можем да възстановим моралния ред, който ще ни позволи да водим един истински диалог с Русия. Защото в края на крещата ние сме наясно каква система се опитват да направят. Еми, някои искат да пренапишат историята, други искат да я пренаправят, казва председателя. Господин Бютикофър, две минути. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Да. Президентът Рузвелт е казвал, е, говори е, по-внимателно, по-меко, но е, действай твърдо. Аз мятам, че и обратното би могло да се каже, като имаме предвид и последната ни резолюция и този доклад, трябва да бъдем е, твърди по отношение на езика, след като не сме успяли на дело да направим нещо по-радикално и по-твърдо. Е, това е, е най-вече в параграф 4. Става дума за един диалог при определени условия. Аз смятам, че ди... диалога не може да се разглежда като альтернатива на е, санкциите е, ако смятаме обаче, че той е необходим, то тогава да се говори за предварителни условия на практика означава, че това е така да се каже пътя към диалога. Спомнете си, когато се говореше за Палестина, че мирният диалог в крайна сметка е борба, начин да се преборим с тероризма. Така че трябва да имаме предвид, че мирният диалог е изключително важен. Той обаче, диалогът би могъл да бъде подновен само когато Русия върне на Украина Крим. Ето това вече е, е наистина един ясен и твърд език. И тогава ще можем истински е, конкретно да говорим, защото е, аз мятам, че по този начин трябва да се действа, така както се действаше, когато оставаше дума за обединяването на Германия. Госпожа Палтрас, съжалявам много, че не ви дадох думата преди господин Бютиков. Кофер. Uh, Говоря на фламандски, ако не възразявате, ще ми бъде по-лесно. Искам да благодаря на докладчика за документа. Мога да се присъединя към всичко казано до тук. Да, наистина става въпрос за огромен проблем за Европейския съюз и за това на тази тема би трябвало да отделим повече време за дискусия, защото става въпрос за процес, който се променя от ден на ден. Тъй, че може би ще е добре да поговорим по-продължително по този въпрос. Много от а, нас а, така говориха с а, сравнително остър тон. Аз си мисля, че понякога позициите много се втвърдяват. Също така искам да добавя две неща. Първо за комуникацията и диалога. Това са неща, които не бива да се забравят. Все пак Русия граничи с Европа и съседът си е съсед. Това искам да подчертая. Трябва да добавим нещо с оглед на бъдещето в доклада. Комисар Могерини миналата седмица в Страсбург каза нещо, което ме накара да се замисля, че трябва да сме наясно, че в момента расте поколение млади руснаци с много негативна представа за Европа. И а от това поколение ще произлязат следващите власти имащи там. За това трябва да помислим сериозно как да се отнесем към пропагандата в Русия, която е срещу нас. И на последно място, добре би било да добавим нещо за економическите и търговски отношения, както и за разходите за Европа вследствие на бойкота на Русия. Благодаря ви. Е, бих казал, че някои от нас са по-близки съседи до Русия, отколкото други и ние в никакъв случай не изразяваме негативно отношение към младото поколение на Русия. Но трябва да имаме предвид, че в случая става дума за Русия, за официалната руска политика и отношенията с нея. Благодаря ви. Казва следващият оратор. Естествено, че трябва да имаме предвид какво става и в страните, които се готвят за присъединяване. Е, и когато определяме езика на доклада и съдържанието му, би трябвало да имаме предвид естествено и това, което е, се пише и в е, руските медии, най-вече тези, които са е, опозиционно настроени. Естествено, че нещата се променят, ситуацията се променя. Европейския съюз не е същия, също както преди 25 години. Трябва да имаме предвид и различните действия на една голяма част от политиците в Европа, които очевидно, дори когато спадат към едно политическо семейство, към една политическа група, показват известни различия би трябвало да използваме е, е, възможността е, е, да засилим Европейския съюз в момента и така както е, е и господин Юнкер е, говори за една обединена европейска е, армия или въоръжени сили на Европейския съюз, би трябвало да осъзнаем, че очевидно едно такова решение е необходимо от то е неизбежно. Е, предвид и на опасността е, от изток, е, предвид и на опасността от ИДИЛ, една терористична организация, която не спира, която продължава, която разрушава цивилизацията, която напомня за фашизъм в най-грозните му проявления да, благодаря ви. Аз смятам, че става дума най-вече за Европейския съюз, не точно за друга държава, но както и да е. Господин Бургецио, благодаря, господин председател. Много бяха интересни така историческите бележки, които направиха някои колеги, даже ги поставиха в центъра на вниманието. Аз съм от поколението, което активно е участвало в борбата за освобождение от е, Съветския съюз. Е, на времето нямаше някой от Европа, който да ни помогне. Радио Европа Либера, Монако ди Бавиера. Тути ли Tutti не altri se ne stavano е, слушахме е, Радио Свобода от Мюнхен, например, а сега виждам, че всички сме против този враг на свободата на Европа, защото виждаме в Путин и Русия такъв. Е, този документ е по-скоро политически акт на Европа. Европа, която иска мир и застъпва интересите си. Нашите народи искат този мир. И то мир чрез диалог, без отстъпки, разбира се, чрез диалог, а не чрез предубеждение но смятам, че подходът е грешен. Разбира се, че трябва да сме готови на сътрудничество, но в името на интереса на нашите народи, а не в име, името на нечи друг интерес. Да, да не забравяме какво беше някога. I knew that it was the struggle for peace. По мое време знам, че ставаше дума за борбата за мир. Господин Ландсбергис, за заключение. Благодаря, благодаря, скъпи колеги, за всички коментари. Ще можем да продължим дискусията и много от нещата, които упоменахте, ще се озоват в доклада накрая. Едно нещо, което искам да коментирам е, е базата за сътрудничество или липсата на такава. Трябва да продължим да разговаряме и не е чак толкова трудно да правим това. Ние сме свикнали с е, този занаят. Да Проблема е обаче от отсрещната страна. И като се казва, защо не разговаряме, ние ли правим нещо не както трябва, затваряме си устите и нищо не казваме. Не, как, как можеше да се разговаря, какво можехме да дискутираме, примерно, за самолетната катастрофа, след това за Балцево, а, какво можехме да дискутираме, ако беше превзет Мариопол? Ние нямаме интерес да не разговаряме, но трябва да има предварителни условия за това. И никак не ми е, е забавно да чувам, че е, не следва да има диалог с предварителни условия. Вие, но според мен трябва да има. Ние не можем да се съгласяваме да влизаме в диалог, когато е, биват избивани хора. И ако е, Путин спре тихната си война в Украина, Европа ще му предложи някакво обещетение. Продължава се цитат с много бърза скорост. Във всички случаи е изключително трудно да се дефинира едно общо решение, което да определи нашата стратегия. Затова е, за моето предложение е да си помислиме е, какво се е случило, да видиме, къде са направени нарушения на международното право. Ние сме наясно с това и, те, и много дълго време ще мине, за да се е, да зараснат раните. Понеделник, 30 март е последен срок за изменения и а, парламента а, тогава ще прекрати дейността си, знаете, така че не може да се отложи този срок. Сега предлагам колегата Пленкович да дойде и да заеме председателското място. Thank you very much, Vice President Pascu. Uh, dear colleagues, we shall continue with the item 7 on the... Продължаваме с точка 7. Европейската стратегия за енергийна сигурност. Първо ще разгледаме проектостановището. становището. за нашето становище за съобщението от съвета за енергийната стратегия. 32 изменения са предложени. Ще дадем дума. Има и конструктивни компромиси. Много важно е да се обсъди въпроса за външната енергийна сигурност в нашата комисия, защото в края на кращата това е основен елемент от е, отношенията, от външните ни отношения. Тези въпроси се използват и като инструмент във външната ни политика. Това видяхме от проблемите с доставките на газ, когато стана ясно, че Европейския съюз се уязвим към външни шокове. И е, енергийният е, картина се променя ежедневно, затова е нужно да имаме стратегия. Давам сега думата на колегата Лиц, който ще представи своето становище. Благодаря, господин председател. В пет и половина имаме общо заседание с Комисията за култура, за това ще бъда максимално кратък. Присъединявам се към казаното. Благодаря на всички, които участваха за сътрудничество, докладчиците в Сянка, бяха много стриктни, спазиха времето, имаше 52 предложения за изменения, бяха внесени своевременно и можахме да ги включим в компромисите. Ние, които се занимаваме с външна политика, трябва да се погрижим този дебат да бъде отразен в международно отношение. Последните развития в Русия показват колко е важно да има Европейски енергиен съюз. И това становище е на нашата комисия е становище за Европейската стратегия за е, сигурност на енергоснабдяването. Няма да се впускам в подробности, за да остане време за евентуални въпроси или изказвания на докладчиците в сянка. Благодаря. Thank you very much, Mr. Uh, any of the shadow rapporteurs, perhaps? Uh, Някой от докладчиците в сянка дали би желал да вземе думата, за да сподели с нас uh, своята позиция? Очевидно няма желаещи. Тогава предлагам да преминем направо към гласуването. И така. Започваме с гласуването. Първи компромис. Кой е за? Благодаря против. Въздържали се. Приема се. шесто изменение. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис номер 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 23-то изменение за против въздържали се отхвърля се 24-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме е, към 35-то изменение за, против, въздържали се, ще ви помоля да направим е, проверка с електронни карти, тъй като струва ви се, че резултата, е, разликата в гласовете не беше голяма. Гласуваме по изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването 22 за, 28 против. Е, отхвърля се. Четвърти компромис. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Пети компромис, кой е за? Против, въздържали се, приема се. А сега 49-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Крайното гласуване по проекто е, становището, моля ви гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 гласа за, 9 против, 3 въздържали се. Е, приемаме е, становището. Поздравления за докладчика господин Арне Лиц. И така, до съвместното заседание с Комисията по култура и образование 17.30, няколко минути, кратка почивка.